Uh, um, Добър ден, дами и господа. Моля да заемете местата си. Радвам се, че комисаря по търговските въпроси Карл Дегухт е тук и той е готов да направи изказване пред вас, както и да отговори на ваши въпроси. Очакваме още някои депутати да се присъединят към нас след няколко минути. Сега няколко формалности. Искам официално да приемем проекта за дневен ред, който ви е разпратен. Благодаря. Няма съобщение на председателя. Имате също протокола от 26 октомври. Считаме, че той е прият без никакви възражения. И така искам да дам думата на комисаря Дегухт, след което ще ви дам думите за въпроси. За нас е особено удоволствие, господин Дегук, да ви приветстваме с добре дошъл в комисията по защита на потребителите. Въпреки, че не работим тясно с вас, ние проявяваме силен интерес към това да разберем какви са глобалните последици от това, което се прави на вътрешния пазар, особено въпроси свързани с стандартизацията и безопасността на продуктите. Нашия докладчик по тези въпроси, госпожа Шалдемози е тук. Това са въпроси, които са допирни точки между това, което прави нашата комисия, което правите вие като комисар. Радваме се, че приехте нашата покана да говорите пред нас. Ние проведохме много успешно посещение неодавна в Индия, преди това в Китай, в САЩ, така че ние много внимателно следим за спазване на интересите на вътрешния пазар в глобален мащаб. Искам да ви дам сега думата, след което ще дам думата и за въпроси от залата. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, този месец Европейската комисия прие съобщение за бъдещето на търговската политика – свързано с а, растежа също. Аз ви дадох а, основните аспекти, включени в съобщението, за да имаме днес а, възможност а, да разгледаме тези въпроси предвид а, на важността на вътрешната и Външна търговска политика. Аз акцентирах е, в частност върху стандартизацията, както и върху е, търговската политика. Започвайки с съобщението, искам да кажа, че трябва да сме внимателни за изпълнение на това, което вече сме обещали, ангажиментите, които сме приели през следващите няколко години. Ни предстоят е, много важни, многостранни и двустранни търговски споразумения които ще бъдат с различни партньори, както от развиващите се и от развитите страни. Трябва да, за да обучим нашите търговски отношения с основните ни партньори, стаж Япония, Китай, Русия, както и да договорим стратегически партньорства ние поставяме акцент върху справяне с търговските бариери и а, за повече инвестиции. Тук аз виждам синергия между това, което правим ние и това, което правите вие във вашата комисия. Основното предизвикателство е, че такива форуми, като диалога с Китай, Трансатлантически економически съвет с САЩ, служат за форуми за стратегическо разглеждане на основните въпроси, свързани с дефиниране на отношенията ни с тези страни и за разрешаване на регулаторни проблеми към момента и такива, които могат да възникнат в бъдеще. Нека да се спра на някои конкретни въпроси. Комисията ИМКО ще бъде особено важна при изготвянето на общи правила с, с наши ключови партньори, като Конгреса на САЩ, например. Всички политики на Европейския съюз, както външни, така и вътрешни, трябва да допринасят за работни места и растеж. Правилата, които ние определяме вътре, влияят и в международен мащаб. Ние трябва да подкрепим европейския бизнес, независимо от мащабите му, за навлизане на чуждестранни пазари. На следващо място създаването на работни места и растеж. Повече от 4,6 е, милиона души работят е, за американски и японски е, компании в Европейския съюз. Ние предлагаме един по-настъпателен подход за прилагането на търговските споразумения, като се използват всички възможности за налагане на нашите интереси. Търговската политика трябва да носи конкретни ползи, както от гледна точка на дългосрочния растеж, така и за просперитета в света като цяло. Европа отрича протекционизма и ние трябва да се противопоставяме на протекционистските мерки, въвеждани от други страни. Ангажиментите, прияти по време на срещата в Сеул на Г-20, дават стимул на тези наши усилия. Търговията трябва да включва всички, за да могат всички да се възползват от развитието на световната економика. Това се отнася за Европейския съюз и в още по-голяма степен за развиващите се страни, където търговията трябва да допринася за економическия напредък и интеграцията на световните и на регионалните пазари. Сега по въпроса за стандартизацията. Ние приветстваме вашите приноси, свързани с бъдещето на европейската стандартизация по инициатива на Едвард Базучник, член на Европейския парламент. Както знаете, стандартизацията е в ресора на колегата Антонио Таяни, но ние се сътрудничаме много тясно на всички нива. В началото на 21 век е, има повече стандарти от когато и да било, което се дължи от, на развитието на технологиите отчасти и необходимостта а, за увързване на различните технологии. Има постепенно намаляване на корпоративните и национални стандарти и тяхното а, заменене с а, договорени международни стандарти. Една от причините е свързана с засилване на международната търговия и необходимостта от стандартизиране в световен мащаб. Стандартизацията играе важна роля в подобряване на конкурентоспособността на европейската индустрия и за преодоляване на търговските бариери, за улесняване на търговските потоци, преодоляване на нетарифните бариери, включване и насърчаване на международни стандарти, което е особено важно за нашите основни търговски дружества – това е включено и в съобщението на Комисията за бъдещето на търговската политика. Регулаторните пречки пред търговията и инвестициите са особено вредни, особено когато става за отношения с основните ни партньори, като се имат предвид търговските инвестиционни отношения с тях. Затова сътрудничеството, свързано с регламентирането, е особено важно, за да може да има съгласуваност между стандартите и практиките по сертификацията. Много по-лесно е да се справим с тези бариери преди регулаторните практики да се наложат. По време на Стратегическия диалог на високо ниво с САЩ и Китай, Европейския съюз споделя постигнатото в сферата на стандартизацията. Международната стандартизация е един от ключовите въпроси, който се обсъжда в рамките на кръга от Доха. Целта е да се преодоляят регулаторните пречки в глобален мащаб сертификацията и признаването от международните стандартационни организации, като Международната организация по стандартизация, Международната комисия по стандартизация в телекомуникациите, както и тази, която отговаря за стандартизацията на привозните средства, е въпрос от особена важност. Всичко това е в рамките на Трансатлантически економически съвет, който е основната платформа за сътрудничество между Европейския съюз и САЩ сферата на стандартизацията и регулирането. Това ще включва и бързо развиващи се сектори, като онлайн услугите и други, които са добре утвърдени, традиционни сектори, като автомобилостроението, за да се поддържа тяхната конкурентоспособност. Разбира се, ще останат различия по отношение на регламентирането, но трябва да се опитваме непрекъснато да не допускаме ненужно търкане. Затова в рамките на Атлантическия съвет засилваме сътрудничеството и между законодателните органи. С Япония ние засилихме двустранния диалог, особено по техническите пречки, които затрудняват двустранната търговия. И това е в центъра на групата на високо равнище, която има за цел да намери альтернативи за задълбочаване на двустранните отношения. Търговските споразумения, сключени от Европейския съюз до сега, отдават важност на използването на международни стандарти и засилване на сътрудничеството в тази област. Освен това, в споразуменията по РИЧ беше постигнато също споразумение ние целим да се спазват ангажиментите в рамките на СТО. Наскоро сключеното споразумение за свободна търговия с Южна Корея включваше ангажимент от страна Корея за спазване на международни стандарти в автомобилостроението, както и по отношение на сертификатите за електронни продукти. В заключение, искам да кажа, че ценя високо доклада за бъдещето на европейската стандартизация – и очаквам да работим заедно в тази област. Uh, um, Благодаря, господин комисар. Много се радваме, че има оценка за тази работа. Повечето депутати биха искали да зададат въпроси господин Шваб, госпожа Гепхард, госпожа Шауде Мозе, господин Вайлер. И сега може би да дадем думата за въпроси. Ако има време, ще дадем възможности за втори кръг. Господин Шваб и госпожа Гепхар, след това госпожа Шалде Мозе, госпожа Вайлер и господин Козюшник. Благодаря, господин комисар. Най-напред много се радвам, че сте сред нас. Инициативата на нашия председател е много добра. Мисля, че външното измерение на вътрешния пазар е много важно. Докладът, е, господин Монти представи доклад и взаимодействието между външния и вътрешния пазар са много важни. Вие в, в стъпленци казахте, че правилата на търговия трябва да са приложими за всички. Мисля, че трябва да се положат усили принципите да се приложат на практика, което до сега не се е случва. Имам предвид полските магистрали. Отбелязахме, че няма правен инструмент, който е, да пречи договори за обществени поръчки да се възлагат на страни, които не са подписали споразумението за общи преференции. И за да обясним добре вътрешния пазар на нашите граждани, трябва да кажем, че частните европейски предприятия не се допускат до участие в търгове за обществени поръчки в страните БРИК. Е, докато фирми от тези страни могат да участват в е, търгове при нас. И някои от средства на, средства на Европейския съюз могат да се е, използват за субсидиране на тези фирми. Така че аз мисля, че правилата на вътрешния пазар трябва да бъдат а, приравнени към а, очакванията. Извинявам се от името на колегите, които не можаха да дойдат тук заради време. Госпожа Гепхард. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Те са много важни от моя гледна точка. Първо, казаното от господин Шваб за необходимостта от условия за равнопоставеност на глобалните пазари? Това е много важен въпрос, на който трябва да дадем отговор. Много е хубаво обаче да кажем, че ни трябват ни същи правила, ни същи условия, искаме всички стопански субекти да работят при едни условия, но на какво ниво ще бъде постигнато това? Като социал-демократ аз се вълнувам от е, спазването на социалните стандарти. Ето защо искам да питам как постъпва Европейската комисия, когато договаря споразумение за търговия. Отчитате ли и вие тези аспекти, които са толкова важни за нас? Вторият ми въпрос е следния. Ако има търговски споразумения, Може ли да се направи така, че споразуменията да се прилагат напълно? Чувала съм, че в момента има трудности между държави членки на Европейския съюз и Русия по отношение на отварянето на пазара. И и във връзка с поети, но не изпълнени ангажименти към фирми от Европейския съюз. Как подхождате към тези ситуации и какво се прави, за да се гарантира спазването на споразуменията? Благодаря, каза председателят. Сега ще дам възможност на комисаря да отговори на тези въпроси. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че И всъщност това е един от въпросите, който е засегнат в съобщението. По-точно връзката между външната и вътрешната политика. Това означава, че вътрешното законодателство трябва да се разработва така, че да се отчита външното му въздействие. Това не винаги се прави. Що се отнася до реципрочността? Вие цитирахте е, като пример китайска фирма, която е, изгражда магистрала в Полша. Дори се казва, макар че не е напълно ясно, че за този проект са предвидени европейски субсидии, което звучи обидно. това няма сериозно економическо въздействие, но от елементарната справедливост този пример би трябвало да ни подейства мобилизиращо. Отчитаме този фактор и работим по инструмент, който ни дава възможност да реагираме при повторното възникване на подобен случай. Според мен това е инструмент, който може да се използва по два начина. Или за да се затворят вътрешните пазари, или пък, което според мен е за предпочитане, като средство за отваряне на други пазари. При необходимост ние ще вземем вътрешни мерки. Дурх Дурхзетсунг Примерът, който цитирахте за северните страни, които имат проблеми с Русия, аз не мисля, че това е свързано с изпълнението. Защото, както знаете, Русия не е член на Световната търговска организация. Това означава, че те могат да повишават митата и могат да повишават износните, таксите за износ на дървен материал. И не е изненадващо, че това предизвика много коментари във всекните страни. Това не е въпрос на изпълнение, тъй като не са член на Световната търговска организация, те могат да предприемат подобни стъпки, като налагане на мита и на, на мита при внос и на мита за износ. Миналата седмица ние постигнахме двустранни споразумения с Русия за по условията за членство в Световната търговска организация. Сега трябва да се договори многостранната част, което ще стане в Женева, но от двустранна гледна точка ние обсъдихме тези въпроси. Износните мита за дървен материал те ще бъдат намалени с две трети. Ще запази само една трета северните страни са доволни от резултата, който постигнахме. Така че това не е въпрос на изпълнение. От друга страна, в съобщението ние казваме, че ще поставяме повече акцент върху изпълнението. Е, тъкмо защото, когато се сключва споразумение, можете да очаквате от отсрещната страна да спазва своите ангажименти, така както правим ние. за да бъде дисциплинирана Русия, тя трябва да стане член на Световната търговска организация, колкото може по-бързо. Благодаря за подробните отговори на двата въпроса. Сега ще дам а, думата на госпожа Шалден Мозе и на госпожа Вайлер, след това господин Кожушник и след това още няколко колеги ще зададат въпроси. Госпожа Шалден Мозе. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря също на комисаря за негото изказване. Напълно съм съгласна с вас и с проблемите, които бяха повдигнати. Вярно е, че трябва да видим тази връзка между вътрешното и външното измерение. Това, което е интересно за мен, е да разискваме е, именно начина на подобряване на тази връзка между вътрешните политики на Съюза и нашата търговска политика спрямо външния свят. Ще се спра малко на това, защото сега се връщам от Япония, където бях с делегацията на Европейския парламент за връзките с Япония и по този повод няколко е, пъти споменахме нашето желание да се подпише търговско споразумение с Япония и да постигнем диалог с е, японските депутати. Но, не останах с впечатление, че тази идея се възприема благоприятно от японска страна. Те се съсредоточават по-скоро върху Азия и по-малко е, в Европа. Нямам усещането, че желая такъв диалог върху законодателството. А всъщност е, това правим с американците и ми се струва, че е много важно този вид диалог да се създаде и с други партньори, защото именно този вид диалог е най-добрият начин да се уверим, че конкуренцията е лоялна. Какво можем да направим, господин комисар, ние като депутати, за да насърчим търговската политика на Съюза? Какво можем да направим ние тук в нашата комисия, за да можем да гарантираме възможно най-добри условия за конкурентоспособност и да насърчим този диалог по законодателствата? Благодаря. Благодаря ви, госпожа Вайлер. Okay. Never mind. I this. Bitte? Gut, Herr Vorsitzender. Also, äh, Господин председател, не съм напълно съгласна с вашия първи отговор във връзка с проблемите в Полша и китайските работници или украинските работници. Ние се сблъскваме с подобни трудности в областта на строителството и то вътре в Европейския съюз. И не съм напълно удовлетворена от вашия отговор, защото според мен трябва нещата да бъдат е, изяснени. Тук не става въпрос за а, е, някакви обикновени субсидии, става въпрос за държавни помощи. И ни е трудно от економическа гледна точка и от законодателна гледна точка. Ако става въпрос за субсидии, които Полша получава от Европа, поне такива случаи е имало, би трябвало първо да сме информирани и трябва това да бъде прекратено. Вие ни казвате, че няма кой знае какви економически отражения, но аз не мисля, че това трябва да остане така. Може би някой ден в Чехия ще открием такава работна ръка от далечния изток, и сигурно ще е, се сблъскаме с сходни конфликти и проблеми. Затова е много важно нещата да бъдат разяснени. Има ли субсидия или няма? И полското правителство би трябвало да ви отговори. Така както и преди това е ставало в е, сходни случаи. Втори момент. Индия. И по-точно споразуменията за свободна търговия, сключени с други страни, като Корея, Сингапур, Виетнам. Индия е много интересен случай според е, нас, защото всъщност това, което е важно за нас е да се умеем да контролираме дали някои от споразуменията и някои критериите от тези споразумения наистина се спазват. Например, е, труда на децата децата, които, чиято работна ръка се използва за такане на килими. Съществуват независими граждански издружения, неправителствени организации, които извършват спонтанен, спонтанни проверки. И би следвало да знаем какво се случва и в други държави, поне у нези държави, за които възнамерявате да предложите сключване на споразумение за свободна търговия. Дали имате възможности да проверявате всички тези критерии, социални, критерии свързани с околната среда? Тези критерии трябва да бъдат спазвани. Това е много важно за Европейския парламент. Бих искала да знам дали е, вие наистина ще разгледате много отблизо тези теми. Благодаря. Благодаря за тези ясни въпроси. Съжалявам, че микрофона ви не е в изправност и че трябваше да се преместите. Сега искам да дам думата на комисаря да отговори на поставените два въпроса. Първо за Япония. Япония иска от нас да започнем преговори за сключване на споразумение за свободна търговия. Ние проведохме среща на върха с Япония през май, ако не греша, и дадохме ясно да се разбере, че бихме искали те да премахнат редица нетърговски бариери – защото основният проблем с Япония са не търговските бариери, не чак толкова по отношение на митата. Има група на високо равнище, която е формирана и тя трябва да направи преглед на всички пречки, които съществуват пред търговията. Докладът на групата ще бъде обсъден на следващата среща на върха с Япония, която ще се състои следващата година през април. Така че със сигурност ще се върнем на този въпрос отново. Вие поставихте и въпрос за конкуренцията. Japan, no, uh, Това беше по отношение на Япония или по-общ въпрос? Should считам, че трябва да гледаме паралелно на това, което правим вътре на вътрешния пазар и на външния пазар. Може би този въпрос трябва да се отправи по-скоро на комисаря Алмуня, защото в неговия ресор а, попада наблюдение на спазването на правилата за конкуренцията вътре в Европейския съюз, така и в световен мащаб. И дали може да има екстериториално прилагане на правилата, които приемаме тук. Това създава доста проблеми с Китай, защото има разлики В, има услуги, има институции с а, по-различни компетенции и аз не съм запознат точно как стоят нещата с Япония. Но мисля, че всички страни имат специализирани инструменти за защита на техните пазари. В Япония тази защита става чрез нетърговските бариери и в тази област ние се опитваме да работим с тях. Госпожа Вайлер, относно въпроса за Полша. Не знае защо останахте недоволни от отговора, който дадох. Това, което аз казах, че ние работим по инструмент, който ще ни позволява да се намесваме и да затваряме определени сектори на пазара за обществени поръчки. Може би имате предвид, Uh, uh, механизъм, който е еквивалентен на антидампинг е, и на защитни мерки. Въпрос опира и до конкретното а, време, в което да се заведе съответно дело. трябва да има на лице сключен договор. Ние можем да се наместваме на пазара на обществените поръчки, само ако имаме този нов инструмент и ние ще се обърнем към Европейския парламент с законодателно предложение, за да може да се оформи такъв инструмент, който да ни позволява да се намесваме за борба с подобни случаи. Ние сме постигнали значителен напредък в преговорите с Индия. Ще има среща на върха с Индия на 10 декември, т.е. след две седмици. И очакваме че можем да сключим цялостно споразумение с Индия до пролета на следващата година, някъде около месец марта, когато ще се проведе министерска среща в Делхи, за да се опитаме да сключим цялостно споразумение. Кои са оставащите проблеми? Има проблеми с митата за автомобилите, също въпроса за преференциите се обсъжда. Има и въпрос свързан с устойчивостта. Вие поставихте въпроса за използване на детски труд и прочие. В началото индийската страна изобщо не искаше да обсъжда тези въпроси. Те считаха, че това няма нищо общо с обхвата на едно търговско споразумение. Ние им дадохме ясно да разберат, че за нас този въпрос съвсем не е извън търговското споразумение, а трябва да бъде част от него и че ние се нуждаем от такава глава в споразумението, защото Европейския парламент настоява този въпрос внимателно да бъде следен при сключване на търговски споразумения. И те сега се съгласиха да включим глава за устойчивостта в споразумението. Разбира се, предстои да се договори конкретен текст. Преговорите ще бъдат трудни, но поне те приеха да се включи такава глава в споразумението за свободна търговия. Дискусията е много сложна. Вие споменахте за детския труд, който е много сложен проблем. Трябва да видим дали това става дума в рамките на селското стопанство или в индустрията. Трябва да разглеждаме въпроса постепенно – но със сигурност той ще бъде обсъден и в рамките на а, преговорите за сключване на споразумения. Председателят, благодаря. Сега може би някои други колеги искат да зададат въпроси. Ще дам думата на господин Козучник, тъй като до сега не сме говорили много за стандартизацията, така че ви давам думата. Благодаря. Ще говорим на чешки. Оценявам факта, че в встъплението си вие подчертахте темата за стандартизацията. Смятам, че тя е важно средство за повишаване на нашата конкурентоспособност. Това е важен въпрос на нашето законодателство. Вие споменахте мой доклад по собствена инициатива. И искам да кажа, че ние в тази комисия, като представители на различни политически групи, често водим оживени дебати по подобни теми. Има обаче една тема, по която между нас няма разногласия и това е намаляване на бюрокрацията и намаляване на административната тежест като път за повишаване на конкурентоспособността. Това е един общ въпрос, по който между нас има съгласие. Така че мисля, че тук не бива да говорим само за кожушни като докладчик, но и цялата парламентарна комисия. Малкам Харбър като председател на комисията всъщност беше инициатор на доклада за бъдещето на европейската стандартизация. Той заслужава дължимото. Имам един въпрос към вас. Мисля, че Европейския парламент извърши много работа. Всъщност той очерта насоките на бъдещата работа за, по стандартизацията и въпросът ми е за координацията. Мисля, че ни предстои законодателна програма и, и може би Европейската комисия може да, да се превърне в може да започне да играе водеща роля в областта на стандартизацията и как ще, тук ще участват няколко комисари. Как ще координирате работата между вас? Как ще се координирате и с наднационални органи, като Сенелек? И така, въпросът ми е за координацията. Ще дам господин Гух да отговори на въпроса. Може би ще очуди, но мен, но аз съм положително впечатлен от степента на координация в Европейската комисия и правя сравнение с координацията между националните администрации в съвета, например. и Имам определено становище по въпроса, тъй като бях министър на външните работи доста време Както сам разбирате, Европейската комисия е съвършено различно същество с интегрирана администрация. И резултатът е тясна координация. Водят се, провеждат се ежеседмични срещи на ръководителите на кабинета на министрите, но също така и на ниво служби на комисията. Службите на комисията координи... осъществяват тясна координация с Сенелек. Така че аз не смятам, че съществува проблем в това отношение. Доволен съм от нивото на координация вътре в Европейската комисия. Председателят от според нас това е окоръжаващо. Ние ще говорим по-късно за вашия доклад. Последният, който се е записал, е господин Люхегард. А, и това ще е последният оратор, ако няма други желащи. Благодаря. Ще се опитам да задам въпроса си на датски. Комисаря говори извън микрофон. Извинявайте, аз малко закъснях и може би сте говорили по този въпрос, но моят въпрос е следният. Виждам, че комисията възнамерява да работи по стратегически взаимоотношения с, страни като Китай и Индия. Доколко успяхме ли да се доближим до споразумение с САЩ? И каква е позицията на Комисията за споразумението за свободна търговия с САЩ? Нямаме планове да договаряме споразумение свободна търговия с САЩ. Разговаряме обаче с Съединените щати, за да решим нерешени проблеми. На 16 и 17 ще се проведе трансатлантическият економически диалог във Вашингтон. Работим заедно с американските колеги по програмата. Мисля, че ще успеем да постигнем добри резултати. По-до... По-добре е да се намерят решения и да се постигне стандартизация преди пускането на стоки на пазара. Ние работим по този въпрос. Също така се опитваме да премахнем някои нетарифни бариери, което не е съвсем лесно защото това отчасти е резултат на различни гледни точки тук и САЩ. Ще ви дам за пример пилетата и хлора в Европа ще ви кажат имаме цялостна система за контрол на всички етапи на производството в Съединените щати ще ви кажат, няма нищо лошо в това пилето да бъде измито с хлор, тъй като това по никакъв начин не влияе на човешкото здраве. И двете твърдения са верни. Е, ние се опитахме да намерим решение, не успяхме, тъй като е, това е част от обществената представа. Не става не, че законодателите са лоши, не, че службите са упорити, чисто и просто всяко общество, всяка общност има възгледи за развитието на обществото. Най-големият проблем не са митата. Митата между Европа и Съединените щати са много ниски. Проблемите са в нетарифните бариери. И ако успеем да постигнем напредък в тази област, ще постигнем добър резултат. Европейският парламент поиска доклад и се казва, че ако успеем да премахнем половината от нетарифните бариери между САЩ и Европейския съюз, ползата ще бъде по-голяма от резултатите на кръга Доха. Само, че това не е лесно. Например, ще ви сирам за пример закона Джонс, като външен министър на Белгия. Се сблъсках с този случай. Този закон забранява дейности от страна на лица, които не, не са граждани на Съединените щати в териториалните войни. Законът е от 22 година и не е отменен автоматично. Споменаването на Доха в този контекст – Мисля, че сега Съединените щати имат истинско желание да се постигне успешен кръгът Доха да завърши с успех. Надявам се, че до година ще видим сериозни усилия от страна на Съединените щати и други заинтересовани лица да се постигне резултат. Поканих Бразилия, Китай, Индия, Съединените щати – G5 плюс 2, това означава плюс Япония и Австралия, да дойдат в Брюксел, за да поговорим по новото начало на Доха. Тук има възможности. Заедно с това обаче понякога в, в политиката възможностите е, могат да доведат до много полезни резултати. Е, председателят, имам няколко въпроса, свързани с отговора ви на въпрос на господин Лихигард. Много се зарадвах, когато обявихте в е, пленарна зала преди три седмици в Брюксел – когато говорихте за, при, за ново начало на трансатлантическия диалог, т.е. да излезе извън синдрома на пилетата и хлора и да се, е, да се погледне на нещата в дългосрочен план и всичко това да се постави в рамките на стандарти в, различни области, интелигентни мрежи, наночастици и така нататък. Бихте ли казали няколко думи за това как ще стане това и каква е връзката с нашите интереси? Второ, надявам се да бъдете откровен когато започна Трансатлантическият економически съвет започна работа, беше много насърчително това, че се води законодателен диалог. Както вие самият казахте, има много въпроси, по които самите законодатели в националния парламент или в Конгреса ще проявят съпротива. Ако обаче започнем допълнителен диалог, нещата могат да тръгнат напред. Смятате ли, че това въжи и за Япония? Ние разговаряхме по този въпрос и госпожа Шалдемозе го повдигна, но дали сте достатъчно ангажирани? И дали трябва да положим повече усилия, за да ви осигурим повече политическа подкрепа за този тип диалог? по отношение на за диалога между законодателите между 6 и 10 декември ще има среща в Съединените щати. Всъщност това ще бъде преди следващото заседание в Сан-Франциско. Не, всъщност това заседание ще бъде преди заседанието на Трансатлантическия економически съвет на 16 и 17. Да рече, по отношение на Трансатлантическия съвет за економически съвет, можем да кажем, че пациента не беше в много добро състояние. Проведахме няколко, няколко разисквания с американската страна, за да видим как да подобрим състоянието на пациента. Съединените щати проявиха интерес само ако разговарям от гледна точка на резултатите. Ето защо ние разделихме дискусиите на две части. Първо, стратегически диалог, т.е. проблемите, на които се натъкват и двете страни на световните пазари. И второ, работа по предстоящи проблеми, новаторство, нови технологии, стратегии за зелена економика и изграждането на трансатлантически пазар – Um, Целта е да работим с система за ранно предупреждение, така че проблемите да бъдат разрешени преди да залегнат в законодателството. По отношение на стандартите и подхода към регулирането. Това са въпроси, които се обсъждат на регулаторен форум на най-високо равнище. Той ще се проведе преди заседанието на Трансатлантическия съвет, защото Трансатлантическия съвет е всъщност пленарно заседание, е, което се води в рамките на няколко платформи. Както казах, ще се проведе на 16 и 17 декември и ние сме набелязали няколко а, въпроси, които бихме искали да обсъдим. Един пример е проверка на контейнерите и мобилити, е, електрически автомобили, стандартизация – Набелязахме няколко теми, по които се надяваме, че ще успеем да постигнем резултат. И последна дума, бих искал да има по-тясно сътрудничество между Трансатлантически економически съвет и Трансатлантическия законодателен диалог. Не, оказа се, че е невъзможно това да стане едновременно във Вашингтон. Мисля, че от тук нататък вече трябва да се опитаме да свържем нещата колкото се може по-тясно. Мисля, че членовете на комисията, на нашата комисия, смятат, че могат да дадат своя принос. Колеги, не зная дали има някой друг, който иска да каже нещо или аз мога да направя обобщение. Искам да ви благодаря, господин комисар, за това посещение. Ние имаме интерес да работим съвместно. Надявам се, че ще можем да ви поканим отново след една година, за да ни информирате как се развили нещата междувременно. Ние сме силно ангажирани а, с стратегиите, които очертахте и по-късно ще видим а, дали бихме могли да допринесем а, и при разглеждането на документа за политиката, който сте подготвили. Искам да ви пожелая успех в преговорите, които предстоят. Надяваме се да бъде постигнат истински напредък и най-вече по инициативата ви G5+, което е много важно, за да може да бъде подновен кръка Доха. Искам да ви благодаря отново за посещението. Thanks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 Uh, uh, Дами и господа, исках да оставя малко време, за да може всички участници за следващата тема да бъдат тук, за да продължим по темата за правата на потребителите. Искам да приветствам преди това обаче госпожа а, Перес, която е нов член на нашата комисия. Добре дошла! Uh, so, uh, our... И така ще продължим дискусията ни по директивата за правата на потребителите. Не всички докладчици в сянка са тук, но част от тях са тук. Има някои важни въпроси, Господин Трианфилиди също дойде. Всъщност ние разполагаме с време, така че ще започнем. Госпожа Петри ще говори от името на Европейската комисия най-вероятно. Господин Инденхоф е тук също, като представител на председателството. Ако докладчикът не възразява, можем да започнем и малко по-рано от предвиденото време. Имам удоволствието да дам думата на Андрея Шваб, за да ни каже докъде са стигнали разговорите, както и да ни посочи какъв е графика и кои са откритите въпроси, които а, бихте желали да обсъдим, след което ще дам въпроса и на докладчите в Сянка, които също да кажат своето мнение по този важен въпрос. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да информирам колегите за сключеното споразумение с докладчиците в Сянка. По време на последното заседание нямахме достатъчно време да представим всички изменения от колегите, защото имаше 1600 изменения. Съжалявам, че и днес няма достатъчно колеги. Искам да кажа, че е, този доклад е много важен, но темата е също така много сложна и може би именно за това някои колеги се отказват да представят изменения. И така казва, 1600 изменения, разгледах ги всички, мисля, че всичките ги разбрах и мога да ви кажа, че никак не е лесно да се вземат предвид всички. Но това има дълбоко значение. Това означава наистина, че проектът е важен – Колегите искат да участват в съставянето на този доклад. Разисквахме датата за крайния срок за измененията, заедно с докладчиците в Сянка, за да видим как може да се развие тази директива. Имахме проблеми и с превода от начало. И миналата седмица успяхме да постигнем напредък и всички докладчици в Сянка няколко пъти ме увериха, че е, искат постигането на компромис и за това ми се струва разумно през декември и януари да продължим дебата, за да не се гласува както бяхме предвидели през февруари, а две седмици по-късно, именно през месец март. По този начин целият месец януари ще можем да имаме и други контакти преди на 26 януари да можем да гласуваме измененията тук в комисията. Благодаря на различните докладчици постигнахме съгласие по някои възможни срещи. Ще се опитаме да постигнем компромисни формулировки и така да спечелим време за което благодаря. Освен това, аз много се радвам, че няма да има намаление на нивото на защита на потребителите. Т.е. това равнище на защита на потребителите трябва да отговаря на това, което вече съществува в държавите членки и ако се налага да бъде подобрено. Второ, в доклада Монти също се каза, аз хвърлих едно око върху този доклад отново, та, там господин Монти показваше колко е важна електронната търговия и едно от основните изисквания там беше, че трябва да се премахнат всички пречки пред е, търговията и трябва да се заличат всички различия е, в е, положението на потребителите в различните държави членки. И на нас не се иска именно този законодателен проект, който обсъждаме сега, наистина да го постигнем и то в кратки срокове. Сега, някои неща трябва да се обсъдят в е, глава 4, член 22 става въпрос за доставките и е, правните условия, е, които трябва да бъдат изпълнени за вътрешния пазар. Искаме да бъде разгледан този въпрос еднообразно. Направени са предложения от един от нашите колеги но за това се говореше и в доклада Монти. Всъщност става въпрос за две неща. Е, доставката е едно правно понятие. Потребителят има възможност по този начин да упражни достъпа си до пазара. Този пазар трябва да е прозрачен и съответно трябва да има идентични условия, независимо от държавата. Това е пожелателно условие. Освен това, в член 22 в тази глава нещата не са много ясни. Как да позволим на потребителя да разполага с платежно средство, което да не му налага допълнителни разходи. Това е много важно. Защото когато а, пазаруваш от интернет или от местния пазар, трябва да имаш еднакви условия за плащане. Не трябва да има допълнително плащане. И възоснова на дискусията от миналата седмица ние разработихме компромисни предложения. И така бихме могли малко по-късно, може би, да поясним по-подробно тези предложения, но сме се ограничили до член 22. На следващата среща ще обсъдим член 23. Да видим дали по някакъв друг начин можем да уредим въпросите, свързани с рисковете или опасностите пред някои от потребителите, когато получат стоката и в момента, в който наистина доставката е извършена, дали имат друга възможност за, за, за рекламация. От момента, в който стоката е получена, обикновено защитата спира до там за потребителя. Трябва допълнителна защита за потребителите на 27-те държави членки. И освен това, тук не трябва да отпускаме прекалено много свобода за различните държави членки, защото когато потребителят получи стоката и тя е вече в негово владение, трябва наистина да му осигурим достатъчно ниво на защита. Тези примери ви показват колко е сложна тази четвърта глава и наистина ще е много трудно да постигнем някакви хомогенни правила – за засилване на защитата на потребителя. Това, което е вярно също, и с това ще приключа, е, че глава четвърта повдига много деликатни въпроси. И в частност въпроса свързан с иерархията на съдебните средства, с които разполага потребителя. И преди да се прибягва до тези съдебни средства за прилагане на гаранции, може би съществуват други средства. В някои държави членки те съществуват, в други не. Става въпрос за това, че потребителят трябва да разполага с пълната свобода на избор още от начало. Същото съществува и за правата за гаранция. Трябва да сме сигурни, че е, гаранциите са еднакви. Например, е, скритите дефекти във Франция се разглеждат по един начин, а в други страни в друг начин. И трябва да видим дали действително трябва да стигнем до хармонизация. Господин Ван Денкамп предложи хармонизиран подход с един общ е, срок от 3 години. Имаше други предложения за едногодишен срок за всички това би било придобивка за Европейския съюз, но естествено това е интересно за вътрешния пазар, но някои държави членки ще трябва да намалят съответно правата на техните потребители, а пък това е недопустимо. И за това не искам да защитавам тази идея, но в дискусиите с докладчиците в Сянка разглеждаме и ще продължим да разглеждаме точка по точка различните членове, за да видим как можем да постигнем компромис. Това са встъпителните ми думи, господин председателю относно дискусиите до сега и разбира се, с интерес ще чуя всички коментари на колегите. Благодаря. Мисля, че всички членове на комисията разполагат с много полезен документ, подготвен от секретарията. Това е анотиран списък за гласуване. Там имате информация за различните изменения. Сега ще дам думата за изказвания на докладчиците в сянка. Ще започнем с госпожа Гебхарт. Може би ще искате да засегнете въпроса за глава четвърта, където има доста заличени текстове. Госпожа Гебхарт. Благодаря ви много. Благодаря на господин Шваб за направеното току-що представене. А, действително, на последната ни среща нещата не вървяха особено хармонично, но пък беше много продуктивна срещата и мисля, че би било добре да продължим да работим в този дух. Аз приветствам това, което предложихте, а именно, че трябва да изместим срока от 9 декември на 26 януари. Това ще ни даде повече време за размисъл. Едва ли би било в интерес на когото и да било да се иска прибързано гласуване на 1600 изменения и никой не може да предвиди какъв ще бъде изхода, ако се стигне до такова прибързано гласуване. Аз разбирам, господин Шваб, че председателят на комисията иска да предложи да направим допълнително проучване относно това дали може да се оцени, ако включим и дигиталните продукти. Считате ли, че е възможно да се постигне това до 26 януари? Как ще можете да имате един, едно солидно проучване до тази дата? Струва ми се, че времето е доста недостатъчно, но може би вие може да ми кажете по какъв начин смятате да стигнете до този резултат. Относно член 22, както вече говорихме, ние все още не сме достигнали до компромис по този член. Има редица въпроси, които следва да бъдат изяснени. И аз очаквам да чуя вашите предложения най-вече относно срока за доставките, защото има известна липса на яснота как да се справим с този въпрос. Е, най-вече, ако един търговец обещае да направи доставката в рамките на 48 часа, не виждам защо търговецът да получава отсрочка от този е, срок. Ако те не могат да се справят с 48-те часа, тогава не трябва да сключват договор, в който определят срок от 48 а, часа за доставката. Това са някои от въпросите, които ви моля също да а, засегнете. Също условията на плащане и начините на плащане трябва да се изяснят, да няма допълнителни такси. Мисля, че и по този въпрос се нуждаем от допълнителна дискусия, защото не е достатъчно само да кажем, че осигурявате известен начин на плащане, защото имаше случай в Германия, когато една авиокомпания загуби дело в съда, защото каза, че тя може да приеме определен начин на плащане без допълнителна такса, но а, този начин на плащане не е широко разпространен сред населението. Така че, когато се говори за начин на плащане, това трябва да бъде такъв начин на а, плащане, който да се използва от хората, а не такъв, който ги възпрепятства, защото те няма достъп до такъв вид плащане. Това е технически въпрос който може да изглежда маловажен, това е изобщо за цялата глава 4, които, която е изпълнена с такива древни технически въпроси, но те създават проблем. Моята политическа група иска да се постигне максимална хармонизация, но да се предвиди също известна степен на гъвкавост, вместо да имаме пълна хармонизация не можем да запишеме кредитни е, карти или дебитни карти, защото различните държави членки позволяват различни начини на плащания. Затова трябва да предвидим известна гъвкавост. Не е необходимо да излизаме с едно погрешно правило, което няма да обслужва интересите на потребителите. Считам, че е важно да видим по какъв начин тези въпроси могат да бъдат решени. Аз съм съгласен с госпожа Гебхард относно графика. Ние трябва да имаме програма, за да използваме в максимална степен наличното време. Относно въпроса за включване на дигиталните стоки. Това не е въпрос, който аз иска да бъде включен. Това беше пожелание на докладчика и въпроса ще го обсъдим след малко на заседанието на координаторите. Господин Рошфор. Благодаря на Андрея Швабс за работата, която е извършил гигантска работа с 1600 изменения. Той ни казва, че почти ги е научил на Изус. Е, ще видим след малко дали ще го подложим на контролна работа. Но това, което искам да кажа, че отсрочването на гласуването наистина е добра новина. Наистина не беше възможно да се работи с предишния срок, но в същото време е и лоша новина, защото ни трябва време за да работим правилно. Това е добрата страна, но лошата е, че това потвърждава, че работата е много трудна и че не сме намерили всички решения. Казва ми се, не знам дали е вярно, че съвета е премахнал тази тема от съвета на 10 декември, че това означава наистина, че трудностите са от всякъде и не трябва да се крием от трудността. Текстът е изключително труден. Аз се подложих на е, един кратък експеримент след сесията миналата година, миналата седмица. Опитах се да препрочета текста, все едно, че не го познавам до сега и в крайна сметка не открих основна нишка, основна насока в този текст. А това е много сериозен проблем, защото когато имаме усещането, че не разбираме един текст и че не разбираме подробностите в един текст, това означава до някъде, че работата не е извършена добре. Казвам ви го просто, защото наистина това беше моето усещане, когато препочетах текста. Андреас наистина беше прав, като каза, че е, не трябва да отстъпваме от постигнатото равнище на защита на потребителите. Но искам да кажа, че директивата се появява в един много предточен момент. Не, не, не кой да е момент. Това е момента, в който потребителите наистина се колебаят спрямо вътрешния пазар. А в същото време говорим именно за потребление, т.е. това, което е, е ежедневното им отношение към вътрешния пазар, въпреки че те не го наричат така. Какво ще постигнем с този текст? Значи, единият вариант е този текст наистина да се появи като разясняващ поредица от области и ще позволи на потребителя да повярва малко по-силно в това, че вътрешния пазар наистина му предоставя повече продукти с по-добро съотношение между качество и цена и с по-добра защита. А от друга страна имаме друга възможност да отдалечи потребителя още повече от Европа и потребителя да остане с усещането, че Европа не се занимава с неговите дела. И това зависи до някъде и как ще се транспонира после текста и как ще се продаде в кавички текста от самите държави после на тяхната собствена територия, да не би да кажат, не, това е текст, който ни се налага от Брюксел и това ще предизвика полемики и, и дори ще се каже, че има отстъпление от правата на потребителя, дори и да няма. И аз искам да кажа, че се интересувам от директивата, но се интересувам по-скоро от а, а, след търговското обслужване на тази директива, без да си играя с думите непременно. А, защото именно това е много важно. Искам да кажа, че е, имаме нужда от яснота, от упростяване. Говоря за следващите заседания и обсъждания. Тук потвърждавам още веднъж следното. Знам, че може да изглежда просто като някакво набожно желание или, или някаква идеалистка такава позиция на, на, на центрист, който винаги търси е, компромиса, но искам да има максимално постигнати компромиси по този текст. Ако този текст трябва да се гласува с е, възражения и в ситуация на, на лагер, който се противопоставя, е, няма да се получи. Мисля, че трябва наистина да постигнем нещо, което да доближи потребителя до вътрешния пазар. Ето това исках да кажа, което ми се струва много важно. И накрая, Андреас не каза нещо. Аз не искам тук да поставям под въпрос когато и да било, но това предложение да се отсрочи е, гласуването бе в резултат на е, срещата между е, фиктивните докладчици, докладчиците в сянка миналата седмица. И защо? Защото по време на цялата ни среща ние разгледахме един член или член и половина и в крайна сметка без да постигнем споразумение. Вярно, че става въпрос за член 22, който съдържа в себе си много други разпоредби, но разбирате за колко е трудна работата и какъв е обхвата. Сега, тук искам да препотвърдя от политическа гледна точка и това е посещението на моята група на АДЕ, за нас има два политически приоритета по тази директива. Първия е, че продължаваме да мислим, че ако има нещо, което трябва да се подобри във вътрешния пазар и в търговията, това е именно продажбата от разстояние. Ние предпочитаме директива, която да се съсредоточи върху продажбите от разстояние и която допринася елементи, които да осигурят динамика на този отрасъл именно. Отколкото да потвърдим някакви неща, които не носят нищо ново. И освен това искам да кажа, че ще се опитаме да обхванем цялото поле на търговията, обаче ако направим така, рискуваме да не се съсредоточим върху това, което подобрява пазара, а в крайна сметка да постигнем някакъв прекалено общ текст, за гаранциите на потребителите, без да сме сигурни, че тези гаранции наистина ще бъдат напълно задоволителни. Ще приключа въведението си със следното. Действително, в глава четвърта има много предложения и сигурно няма да успеем да разгледаме всичко това едновременно. Ще трябва да обмислим, как да кажа, начина да не загубим основната си цел, когато разглеждаме всички тези подробности. Вярно е, че дискусията беше много интересна миналата седмица, точно така както каза Андрея Шваб, по член 22, да мислим за доставката, да мислим за въпросите на платежните средства. Андрея Шваб е, спомена за иерархиите на е, на рекламациите. И аз мисля, че тази иерархия именно е типичен пример от правото на потребителя, който ни налага да намерим прости решения на сложни ситуации. Тази система на иерархията, при която постигаме някакъв зигзаг, за да може в крайна сметка да му върнем правото да избира, а в същото време не му даваме напълно правото да избира и така нататък. Всичко това може да доведе действително до много е, изкривени решения. Връщам се и на въпроса за платежното средство, повдигнат е, от е, колегата. Трябва много да внимаваме тук. Трябва все пак да говорим и с докладчика по този въпрос. Когато пишем, че трябва да има поне едно платежно средство, което да бъде безплатно, от моя гледна точка това означава автоматично, за да благоприятстваме продажбата от разстояние. Нека да вземем прост пример. Ако безплатното платежно средство е в брой, а пък ние искаме да благоприятстваме продажбата по интернет, очевидно има конфликт, защото плащането в брой не го благоприятства. Така че, вярно е, че трябва да кажем текущо платежно средство, но може би трябва да кажем и модерно платежно средство. И ще приключа с това, защото се повдигна и друг въпрос. Разбирам, че става въпрос за това предприятията да ги изправим пред тяхната отговорност. Едно предприятие, което казва, обещавам ви, че доставката ще бъде в определен срок и в крайна сметка това е, е аргумент в е, търговската му политика, трябва този елемент съответно да ангажира неговата отговорност. Но трябва и да сме последователни с е, настоящата действителност, защото днес има много случаи, при които доставките не се извършват в момента или в срока, който е посочен от предприятията, заради раз, различни причини, например проблеми при производството или проблеми при транспорта. Затова искам ние да бъдем прагматични. Миналата седмица аз формулирах няколко предложения за компромисни изменения и госпожа Герберт посочи един от тези примери. Ако предприятието каже доставям за 48 часа и след това не направи доставката за 48 часа, преди потребителя да има правото да е, се откаже от доставката, предприятието може наистина да приеме, че това е по нейна грешка – но това да не води непременно до а, разваляне на договора, с изключение на някои от случаите, за които говорим. Сега, например, ако става въпрос за торта за рождения ден и тортата пристигне два дни след рождения ден, естествено, че няма смисъл. Тоест, ситуацията трябва да бъде такава, че да се търси компромис, но в същото време да сме прагматични, да се примирява а, действителността с а, равнището на защита – в моята държава има много права, които потребителите просто не познават. Ако добавяме просто правната страна, не съм сигурен, че наистина защитаваме потребителя. Трябва да се сроточим върху това, което е най-ефективно. И се надявам, че на следващите срещи е, именно ще имаме достатъчно време във връзка с отсрочването на гласуването да работим заедно и най-вече да намерим компромиси. Uh, Благодаря, господин Рошфор, за това, че се опитахте да насочите дискусията към конкретни приоритети. Днес ще се опитаме да постигнем напредък в някои ключови области. Мисля, че нашата комисия трябва да направи предложение, което очевидно насочено към осигуряване на по-благоприятни условия за потребителите и насър... даване тласък на вътрешния пазар. Надявам се, че е, нашият, е, че баланса, който ние предлагахме, ще бъде по-различен от баланса, който предложи комисията. Господин Трианта Филидист е следващия докладчик в сянка и господин Кожусник, искаше да се изкаже. Благодаря, господин председател. Колегите силно ще се, се съгласят, че когато последния път, когато заседавахме, независимо от различните гледни точки, успяхме да постигнем напредък. Много е хубаво, че имаме време до 27 януари да се занимаем с различните гледни точки. Дори и днес, след като изслуша господин Гепхарт и господин Рошфор, виждам, че е изложително тази дискусия да продължи, така че аз съм съгласен с предложението за отлагане до 27. Добре, няколко колеги са внесли изменения и те искат да ги представят. Затова ще дам думата на господин Лехнер. Благодаря, господин председател. Аз внесах няколко изменения по същество и смятам, че това, което преждеговорившите казаха, е, отразява напълно моите становища. 600-те изменения са е, доста. Малко е трудно да ги прочетеш всичките. На мен лично няма да ми е лесно. Не се заблуждавайте, когато погледнете нещата отвън и когато разговаряте с експерти, като хора от е, областта на законодателството, те може да се запитат как смятаме, че ще успеем да се справим с тази толкова сложна тема? Може, човек може да каже, че комисията е осложнила нещата. Може да се каже, че нещата са логични. Ако говорим за емисии на въглероден двуокис, има някои области, в които може да се постигне компромисно. Тук нещата са съвършено различни нещата трябва да останат логични и като депутат аз се питам дали дори ако депутатите постигнат споразумение, дали е, ще има мнозинство в подкрепа на тях. Ние непрекъснато критикуваме комисията за това, че не провеждат достатъчно оценки на въздействието. Но това, което е тук, е си просто административни глупости. Няколко е, градивни елемента, събрани безразборно заедно, е, с, и се надява, с надеждата, че ще се изгради един е, прекрасен е, вътрешен пазар и е, всички ще са доволни, само че не е така. Как мога аз да внеса изменение без. Е, да съм наясно с последиците от това изменение. Например, възниква въпроса за продажбите от разстояние. Тази дефиниция е доста разширена. Защо? Продажби, директните продажби, например, стотици хиляди предприятия биха попаднали в рамките на тази дефиниция. И дефиницията е много разширена и комисията не казва, че нещата са анализирани в достатъчна степен, за да се обосноват препоръките. Но за най-малките предприятия и в край на край ще става дума за хиляди предприятия и за отделни занаячии, които използват услугите на шенове на семейството, се, се оказва, че те също попадат в обхвата на дефиницията. Ако тогава, когато нещата тръгнат на зле, което не е изключено, ще възникне въпроса кой е виновен. Ако аз повикам Бояджиев, аз трябва да сключа договор. Може би няма да сключа а, договор. Тук има структурни последици. Много хора дори не биха били информирани за подробностите на предстоящото законодателство и ние дори не сме се докоснали до някои от важните въпроси, така че аз посочвам това, защото според мен трябва да заличим изцяло глави 4 и 5. Не виждам никаква потребност от тях. Нямам впечатлението, че защитата на потребителите е стигнало до ръба на пропаст. Не смятам, че ни грози някаква огромна опасност. Като погледнем глави 1, 2 и 3, можем да постигнем споразумение – и парламентът ще може да ги приеме и да постигне компромис. Това са причините, поради които аз внесах своите изменения. Не става дума само за злоупотреба. Разбира се, е, има някои а, фирми, които могат да злоупотребят а, с разпоредбите. Да, може да дойде един майстор, който да звъне вратата и да каже мазилката ви трябва да се ремонтира. Но това едва ли ще бъдат мнозинството случаи. Ние трябва да упростим някои неща, да се съсредоточим върху някои неща. Ето защо ще бъде добре да премахнем 4 и 5 и да се съсредоточим върху 1, 2 и 3. По този начин ще стигнем до един разумен резултат. На комисията искам да кажа, че това, което тя ни предложи, беше интересен и обоснован опит. В други области обаче законодателните предложения се раздробяват отново и отново. Не е нужно да взимаме е, решение по всички въпроси заедно. Нещата могат да се разделят. Има въпроси, които би било по-добре да бъдат решавани другаде и постепенно, а не всичко да бъде решавано едновременно и на куп. Просто обосновавам своите изменения. Трябва да ограничим обхвата на директивата. Благодаря, казва председателят, за много ясното становище. Може би ще дадем възможност за втори кръг отговори. Господин Хуаннох и госпожа Вайдер искат да се изкажат. Не знам дали още някой иска думата. Господин Хуаннох има думата. Благодаря, господин председател. С моята политическа група Бях изказал още в началото резерви, свързани с тази пълна хармонизация, пожелана от комисията. Благодаря на господин Шваб, че търси среден път в доклада си между пълната хармонизация и минималната хармонизация. Признавам, че много труд е хвърлил наистина, но продължава да е недостатъчно решението от гледна точка на гаранциите за потребителите и освен това цялата структура от правна гледна точка не е много стабилна. По същество господин Шваб е, върши същата грешка. Заедно с комисията приемат пълната, минималната хармонизация като основа. А само когато ние видим точно точка по точка къде можем да се споразумеем, само тогава ще можем да разберем точно за каква хормонизация ще може да говорим. Аз лично съм предложил 30 изменения. Става въпрос за засилване на защитата на потребителите в областта на осведомеността, на информацията за потребителите и на правото за, за отказ. Първо, във връзка с координатите които се предоставят на потребителя от страна на потребителя, те трябва наистина да позволяват бърз и ефективен достъп до потребителя. Много често посочените в интернет страниците координати не са достатъчни. Освен това, трябва да има възможност да се попречи на единствено устното споразумение по телефон и освен това трябва да се уточни, че е, подписването на договор ангажира е, потребителя. Сега за срока е, за отказ от 14 дни трябва да се приложи диференцирано според стоките – и когато става въпрос за материални стоки, този срок трябва да се брои от датата на получаване. Аз не съм убеден, че посочения от вас срок от 30 дни е непременно задоволителен, защото някои почват да купуват мебели цял месец преди е, доставката и всъщност най-добрият начин е наистина датата на доставка да бъде определена между двете страни. Желателно е също така самите държави да имат свобода на действие и да оставят е, известна възможност самите страни да се договарят за сроковете за отказ. Така че този срок да бъде ефективен, а не теоретичен. Ако, например, се е, е закупена някаква голяма вещ, като, например, канапе, в момента, в който тази вещ е доставена, потребителя наистина ще се поколебае доста преди да реши да изпраща, да връща канапето, просто защото е голяма веща и защото трябва да бъде на негова сметка. Дори да не му харесва, наистина ще се поколебае. И за това трябва да се предвиди някакъв прак на, на плащането, на връщането, да не е над 50 евро. После трябва да се предвидят и условията за заместване на стоката. Също така да няма никаква възможност за допълнително плащане. Ето това са основните ми изменения и се надявам, че ще можем да намерим компромис по тях. Uh, Госпожа Вайлер има думата. Ja, <clears throat> ich hatte mich ja ähm, schon gemeldet, als ich von den, als ich den Исках да взема думата, когато чух изказването на господин Лехнер. Ако това е заключението, тогава ще трябва да отхвърлим целия проект. И може би след 2-3 години ще се а, разработим отделни законодателни предложения. Но преди гласуването утре бих казала, че някои предложения, изменения по същество, не всички, трябва да бъдат предмет на оценка на въздействието. Мисля, че трябва да поискаме това утре. Координаторите и докладчиците трябва да започнат, трябва да обмислят този въпрос. Трябва да обмислят дали парламентът и комисията смятат, че е необходимо да се проведе ново нова оценка на въздействието. Ако преценя, че има нужда, то трябва да се направи. Е, оставям решението на докладчиците и докладчиците в сянка, но е, като принцип смятам, че е необходимо това да се въведе в бъдеще. Мисля, че това е свързано с гласуването по вашия доклад утре, госпожо Вайлер. Искам да ви напомня, че имаме един допълнителен документ по измененията на господин Шваб и не можем да искаме оценка на въздействието по всички 1300 изменения, но по цифровите продукти където става дума за съвършено нова насока, е необходимо да се огледат нещата по-внимателно. Също така трябва да. Това е област, в която можем да поканим господин Петри да отговори от името на комисията. Не съм убеден, че той ни е представил до сега своите становища по изменението за цифровите продукти което представлява интерес за членовете на нашата комисия. По въпросите повдигнати от господин Лехнер за четвърта и пета глава, разбирам, че и съвета обсъжда. Преди това, има ли колеги, които искат да се изкажат, или пък докладчикът иска да каже нещо, или пък да чуем първо комисията и след това, ако имаме време, да видим дали можем да постигнем нов напредък и така ще помоля господин Петри от името на комисията да коментира казаното до сега, както и други тенденции, които искате, върху които искате да приключат нашето внимание. Much, Благодаря, господин председател. Аз слушах с е, интерес дискусията днес и приветствам постигнатия напредък – и това, което искате да постигнете тук в Европейския парламент. Мисля, че е добра идея, че решихте да се отделите време, за да разгледате всички възможности за постигането на компромис в рамките на месец януари. Искам накратко да се спра на някои от направените забележки да се спе на някои конкретни въпроси, например въпроса за доставките. Той беше поставен от няколко депутати и очевидно е бил обсъден в Страсбург миналата седмица. Господин Рошфор също спомена някои промени. че не може да се стигне до незабавно прекратяване на договор във всички случаи, а само когато има определена потребност а, а, клиентът да получи продукта в а, конкретен срок. Има обсъждания в а, съвета и може би има възможност а, това искане да се отчете в окончателния текст. А също въпроса за търговията от разстояние, извън търговския обект. В предложението на комисията се предвижда да се увеличи обхвата на сегашната директива в сравнение с предходните, като се отчете и въпроса за търговията извън търговски обект. Целта е да се подобри защитата на потребителите – и да бъдат затворени съществуващите вратички в сегашната директива, за да не се налага при договорите за покупки от разстояние клиентите да не им се налага да се чувстват недостатъчно защитени. Това ще даде възможност да се затворят някои от вратичките, които създаваха проблеми за потребителите. Господин Коенок спомена няколко въпроса, например, че устните договори трябва винаги да се потвърждават и в писмен вид. Това е друг въпрос, който също се обсъжда в съвета. Моля комисията да има предвид, че това ще се окаже е, много обременяващо за бизнес е, телемаркетинг, ако винаги се налага потвърждение е, в писмен вид на подобни договори. Що се отнася до въвеждането на правилно за забрана на плащанията по време на периода за отказ – това също ще бъде твърде обременително за търговците. Това е мнението на комисията. Що се отнася до обемистите продукти, там продажбата може да става по по-различен начин, като например се гарантира че потребителят няма да носи отговорност за поемане на разходите за връщането на тези стоки. Или пък, че не трябва да плаща над определен прак, както беше предложено. Или пък да бъде подготвено специално правило за обемистите стоки, така както се обсъжда и в съвета. И в заключение, господин председател, въпроса за дигиталните продукти, който поставихте. Действително, причината, поради която комисията не въведе правила, свързани с съответствието на дигиталните продукти, т.е. това е глава четвърта. Дигиталните продукти действително са обхванати от някои други аспекти от предложението, като правилата свързани с, с продажбите от разстояние или извън търговския обект, глава трета, и тези норми се прилагат действително и за дигиталните продукти. Така е предвидено в предложението. Що се отнася до въпроса за съответствието, както беше поставен въпроса в Зелената книга, преди да се направи предложението, резултатът от консултациите не беше еднозначен – Потребителските организации бяха за това да има определени норми в глава четвърта, докато представителите на индустрията подчертаха, че това създава редица проблеми. Нашият извод беше, че не разполагаме с достатъчна информация, за да можем да решим в каква степен потребителите са ощетени в случай, че получат неизправни дигитални продукти – това изисква регламентиране на ниво Европейския съюз. И дали това изисква такова регламентиране? Ние решихме да проучим въпроса по-задълбочено. За целта ние възложихме проучване по два проекта, единият от който разглежда економическите аспекти на базата на фокус групи, попълването на въпросници от страна на потребителите, които трябва да решат как да се измерват проблемите, с които те се натъкват. След което целта беше да се види какъв е економическият ущърб, който се нанася на потребителите. Другият проект, включен в същото проучване, разглежда правните аспекти. По какъв начин са регламентирани тези продукти в законодателството на държавите членки и какви изводи могат да бъдат извлечени от това – каква е възможността от регламентиране на въпроса за съответствието на дигиталните продукти на европейско ниво. Тези проучвания се осъществяват в момента. Все още не разполагаме с резултати от тях. Започнахме да получаваме известна информация за състоянието на нещата в отделните държави членки, Виждаме, че нещата са доста разнообразни, доста неясни и очакваме окончателните резултати в средата на 2011 година. Може би ще е трудно за вас да се възползвате от резултатите от проучването на този етап от преговорите. Планът на Европейската комисия е на базата на резултатите от проучването да се види как точно да се разгледа въпроса за дигиталните продукти, в каква законодателна рамка да бъдат поставени те. Благодаря. Председателят, от това, което казахте, мисля, че комисията би се противопоставила на измененията, които сме направили по този въпрос. Мисля, че го казахте малко по по-закодиран начин. Вие казахте, че срока е средата 2011, което означава, че може би отново трябва да се спрем на тази директива към края на следващата година, за да отчетем резултатите от проучването. Не зная какво смятат колегите по въпроса. Би било полезно, ако можете да споделите с нас някои от предварителните констатации дори като това не е под формата на оценка на въздействието, за да могат колегите да преценят дали да се възползват от това или не, зависи от тях. Разполагаме с малко време преди заседанието на координаторите. Искам да дам думата на докладчика. Може би той ще може да ни каже дали му се струва, че е постигнат напредък в резултат на дискусията днес след обед. Относно графика, отбелязвам, че ще можем да обсъдим въпроса отново на 10 януари. Това ще бъде първото ни заседание след коледната вакансия. Но може би до тогава трябва да можем да постигнем някакво съгласие по различните идеи, които са изразени. Списъка за гласуване и начина по който са отразени различните изменения е много добър. Не знае дали бихте желали още на този етап да реагирате на някои от казаните неща. Да, благодаря, господин председателя. Ще се опитам да тръгна от по-общите постановки и после да засегна подробностите. Естествено, че положението е доста затруднено. Уважаеми колеги, през 2008 економическия растеж в Европа беше минус 5%, в Штатите беше плюс 0,3%, а в Китай много повече. Ако искаме да имаме някакъв шанс в такава една глобална економика, трябва да подкрепим нашите предприятия а, и за това сме длъжни да работим по всички тези въпроси, дори и да не сме всички напълно удовлетворени. Трябва да се опитаме да хармонизираме европейското право. И в крайна сметка искам да кажа, че е, заключенията на докладите в тази област винаги са казвали, че трябва да се действа. Знаете, че когато нещата са много сложни, риска е в крайна сметка Европа да загуби от тази сложност. Аз мисля, че това, което е трудно, трябва да се опитаме просто да го решим по възможно най-добрия начин. И сега ще говоря по това, за което вече стана дума. Цифровите продукти трябва да се обхващат в е, всички глави или само в глава четвърта? Това е въпроса. Че дали става въпрос за продукт или за услуга? Преди известно време бях направил предложение, което целеше именно да се разгледа по-подробно този въпрос и да говорим за защитата на данните. Имаше доклади, становища на експерти, но въпреки това въпросите не са решени. Сега комисията иска до 4 месеца да ни представи някакъв текст. Добре. Ще трябва да се върнем върху това, което вече съм казвал всъщност – ако през март е, ние гласуваме, а комисията през юли ни направи предложение, просто няма да има логика. Някои държави членки наистина са скептични, но не искат да вкарват в гражданското право разпоредби на всеки две-три седмици. Трябва всичко да се разгледа наведнъж. И във всички случаи, както казах, трябва да се работи в интерес на фирмите. Във всички случаи нещата са по-сложни, отколкото изглеждат. Госпожо Вайлер, наистина във връзка с оценките на въздействието сте права. На 18 ноември вие видяхте текста на комисията. Видяхте и моят доклад. Все пак постигаме някакъв напредък. Има сега изменения. Ще видим какво ще направим с тях. Искам да благодаря на господин Лехнер за изричната подкрепа, която получаваме. Точно това искаме. Трябва нещата да все пак да могат да се управляват. Сега за занайчиите. Член 2А, когато става въпрос за договори за продажби от разстояние. Казва се, че, става, че трябва тези доклади да засягат услуги, а не да засягат всякаква търговия. За това ще трябва да се махне от обхвата на приложението всичко това, което засяга е, номерата на телефоните, координатите и така нататък. Мисля, че това ще подобри много предложението. Сега, за глава 2 и 3. Мисля, че те са много важни за потребителя и за вътрешния пазар. Въпросът е какво можем да направим с глава четвърта. И аз съм готов, разбира се, да обсъждам всичко това с колегите и да се помъчим, да намерим добър компромис и да се разберем дали действително ще се сближаваме или ще се раздалечаваме. Сега, когато говорим за член 5, искаме по-ясна информация. Не става въпрос само за предоставяне на телефонен номер сме съгласни. Що се отнася до 14 дни, също съм съгласен. Хубаво е да има и максимален срок от 30 дни, ако успеем да се споразумеем. Ако не се споразумеем, трябва да кажем, че не може да има доставка над 30 дни. Това ще проистече от е, разпоредби в гражданските кодекси. Сега, някои други подробности. Госпожо Герпарт, е, аз гледам положително на вашето предложение за платежните средства – има изменения от нашия колега по този въпрос, колегата Сталер, 1132. Както и изменение 1135 от госпожа Шалде Мозе. Опитахме се да намерим компромис. Искахме всъщност да възприемем добрите изменения от вашата партия. Казахте ни, че не сме направили достатъчно, но това успяхме да направим. Сега може би можем да направим и повече. Аз съм готов за това. Но ако искаме наистина да обсъждаме всички тези подробности, рискът е, в крайна сметка, от, е, от това, че се вглеждаме в дървото, да не видим повече гората. Трябва да разберем дали директивата отива твърде далеч, дали трябва да се разширява периметъра или не дали трябва да се сръоточим по-скоро върху е, по-ограничени въпроси. Мисля, че комисията би могла да приеме добрите изменения – И ако действаме по е, две изменения на колеги, които са много оправдани, добре, но ако това в крайна сметка пречи на крайния резултат, е, също трябва да се внимава. И ще приключа с това. На мен ми се иска да се споразумеем наистина. Правиме такива усилия. Просто ще видим какво ще произлезе от следващите срещи, когато дискутираме с докладчиците в сянка. Ще се опитаме да положим достатъчно усилие. Знам, че няма да е трудно, но нищо не е невъзможно. И се надявам, че всички страни наистина ще се отнесат добронамерено към тази работа. Обръщам се и към секретарията, който може би трябва наистина да направи този списък за гласуване. И се надявам наистина, че ще спазим срока за срещите с докладчиците в Сянка. Е, всички ще се съгласите, че има възможност и в крайна сметка ще търсим компромисите, ще видим докъде сме стигнали на 26 януари. Благодаря. Има ли други желащи да вземат участие в дискусията? Госпожа Гепхарт има думата. Бих искала да направя един коментар на този етап, тъй като това е по въпрос, по който не сме съгласни с господин Шваб, когато говорим за пълна хармонизация или непълна хармонизация. Ако вие настоявате да остане пълна хармонизация в някои области, вие трябва да приемете факта, че списъка ще бъде много дълъг. Ако говорим за минимална хармонизация, тогава подходът може да е по-различен, когато говорим за начините на плащане, както беше споменато. Компромисното предложение, което направихте, е добро, с изключение на формулировката, която включва пълна хармонизация. Ако не говорим за пълна хармонизация, трябва да видим по какъв кои платежни средства ще бъдат набелязани. Може би ще бъдат предложени и други идеи. И именно това е проблема при пълната хармонизация. Не можете да обхванете всички проблеми, които биха могли да възникнат в тази област. Ние всички знаем, че черната овца е винаги сред нас и винаги някой ще намери пропуск. Затова е по-добре да имаме минимална хармонизация, за да можем да реагираме бързо, когато хората намерят вратичка, през която искат да се промъкнат. Председателят дава думата на господин Шваб. Благодаря, господин председател. Напълно уместно е казаното от госпожа Гебхард, затова аз предлагам глава четвърта да остане а, като минимална хармонизация, но член 22 относно това, кой носи риска, следва да отчита, че има 26 държави членки, които са разрешили а, проблема с прехвърлянето на отговорността или на риска. Само една страна ни го е направила. Не можете да защитите хората по-добре, освен ако им се каже, вие носите отговорност, когато вече сте физически собственик на съответната стока. Отговорността трябва да бъде прехвърлен на потребители не в момента, когато поемат поръчката, а малко преди това. Би било подходящо да кажем, че отговорността за състоянието на стоката може да бъде прехвърлен на потребители само когато те вече а, са получили стоката. Моето предложение е а, глава четвърта да се разглежда на базата на минималната хармонизация И миналата седмица бяха представени аргументи за допълнителни изключения от една група, но можем да се договорим евентуално, за да имаме едно общо правило, което да обхване детайлите. На 9 декември ще разгледаме проучванията за финансовите услуги, например. Ще ни бъдат представени информационни документи, за да видим дали ще разполагаме с това, което се нуждаем. Председателят, да, това би било полезно. Сега ние насочваме вниманието си в областите, в които предлагате хармонизация. Може би било добре да подготвите кратък документ по този въпрос за колегите. Изглежда, че постигаме малък напредък. Ще продължим дискусията на 9 декември, след като бъдат представени тези информационни документи и ще видим как се развива въпроса с постигането на компромис. На 10 януари се надявам, че ще можем да видим кои са оставащите проблеми и да можем да гласуваме на 26 януари. Така че ни е предстои доста много работа. Боя се, че тя ще включва и коледната вакансия. Благодаря, благодаря и на Европейската комисия. concludes... Uh, с това приключваме откритото заседание. Утре ще продължим от 9 часа. В 10 часа ще гласуваме по глас... докладите на госпожа Вайлер, госпожа Вайс Гербер, след което ще продължим до обяд с дискусиите и след обеда. В 17.20 предлагам да започнем заседанието на координаторите. Моля да дойдете малко